Преминаваме към следващата точка в дневния ред нулева толерантност към усъкътяването на женските генитали. Давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Е, усъкътяването на женските полови органи е, е признато като нарушение на правата на човека и проява на равенство между половете. Корените са в, е, са в предразсъдъци срещу жените и децата. Той в нарушение на правата на физическа неприкосновеност. Около 150 милиона жени по света страдат от това явление. През декември ООН пое резолюция за борба с това явление. В резолюцията от държавите се иска да разработят и да спазват стратегии за премахване на тази практика, в това число обучение на медицински работници и на религиозни и общности ръководители, за да подпомагате момичета и жени, които са изложени на опасност от такова усъкътяване. Ще използвам за пример активистка, която се бори тя казва, аз бях на 12, а сестра им беше на 10 години, както винаги. Бяхме при родителите. Веднъж отидахме да посетим сестрата на баща ми. Нищо не подозирахме, заведаха ме в банята. След това няколко жени ме натиснаха и разтвориха краката ми. Аз пищях, не виждах ножа, но усетих, че ме режат. Имаше много кръв аз плачех, но те ми казваха не плачи. Срамно е, когато една жена плаче, сега вече си истинска жена. Майка ни дойде да ни види първия път, тя се разплака и ни целуна, но нищо не можеше да направи. В Африка семейството на бащата има право да се разпорежда с живота на детето. Казаха ни, че жената трябва да бъде силна, сдържана и да не изразява мнението си. Това е истинско описание на това, което се случва. Милиони жени в Европа и по света са жертви на тази практика. В страните, в които жените са жертва на усъкътяване на половите органи, е, практиката е много по-разпространена. Е, в жените, които живеят в е, Европа, тази, това се осъществява в страните по происход, макар че се, има немалко случаи и на подобна практика в самата Европа. Прията е резолюция срещу тази практика. Ние искаме да използваме тази възможност да поискаме да попитаме комисията какви действия е предприела и как ще помогне на държавите членки за разработване на показатели и прилагане на законодателството и как ще участват в, как ще участват в разработването на това измерение също така е, смятаме, че трябва да се поемат и ангажименти в рамките на политиката за правосъдие. Има и друг въпрос е, и то е следният. Какви конкретни мерки ще предприеме комисията, за да защити и е, кандидатите за беженски статут в съответствие с преработената директива за искащи обежище. Както искате, има, както виждате, има много проблеми, които а, ни засягат. Премахването на тази практика трябва да е приоритет в международния дневен ред. Ако не се прилагат законите стриктни, но всички закони и усилия ще бъдат а, на празни, тази практика има сериозни психологически последици за една жена. Когато на една жена казва, че тя самата ще защити своите деца и, деца, и другите деца в общността, това определено може да даде по-добри резултати. Да не забравяме и организациите на гражданското общество, за да се премахне тази брутална практика, която не би трябвало да съществува в Европа. Ако някой се опита да оправдае тази практика, по каквато и да било причина, можем да кажем ясно, че традициите и културата свършват там, където започва спазването на е, човешките права. Председателката, благодаря. Госпожа Юрова е, от името на комисията. Бих искала да благодаря на Европейския парламент и на госпожа Гарсия Перес за усилията Та вземеме мерки за борба с гениталното съкътяване на жените. На основата на съобщението на комисията, прието през ноември 2013 година. Комисията а, строго осъжда всякакво насилие срещу жените, включително и генеталното усъкотяване на жените, тъй като това е нарушаване на човешките права и на правата на децата. Това е насилие срещу жените и е, момичетата с много тежки последици за тяхната психика и е, физика, като понякога последиците могат да бъдат е, с смърт смъртоносни. Ние при взимаме е, мерки на основата на предложенията, залегнали в съобщенията. Какво трябва да, какви трябва да бъдат е, мерките? 500 хиляди са е, жените, които са жертви на подобно насилие в Европа и милиони в света. Така че е, ние трябва да знаеме къде и как се е, извършват тези практики и да разшириме и да задълбочиме информираността за това явление. Трябва да имаме обща методология и общи показатели за оценяване на положението в различните държави членки в, по този проблем. Трябва също, също така да се да, да, да се разберат как, и какви мерки могат да бъдат взети за а, иммигрантите кюрдските общности да престанат с практикуването на това явление в Европа. Какво можем да направим за превенцията? За да се постигнат социални промени, които ще помогнат на семействата да задгърват тази практика, не е достатъчно само информация. Затова комисията подкрепя и ще продължи да подкрепя всяка работа, която се извършва на терена в Европа и, и, и в света. За тази цел комисията ще излезе в скоро време с едно предложение за осъществяване на транснационален проект за няколко милиона евро за борба с тези практики в Европейския съюз. Европейския съюз финансира национални кампании за осведомяване и информиране по повод насилието срещу жените и гениталното усъкътяване на жените. Ние също така подкрепяме всички проекти, които имат за цел борба с това явление. Целта е да се създаде е, условия за защита на правата на жените, благодарение на помощта на Европейският парламент ще създадем екип за борба с това явление и за работа с жертвите на това явление. Комисията ще излезе с насоки за държавите членки за защита правата на децата. Как защитаваме жертвите? Жертв... Директивата за защита на жертвите трябва да бъде транспонирана до ноември 2015 година. По силата на тази директива жертвите на гениталното усъкътяване ще, ще получават помощ и защита по време на разследвания и съдебни процеси, свързани с гениталното усъкътяване. Държавите членки ще трябва да приложат разпоредбите на директивата. Неодавна бе отбелязан деня за нулева толерантност на гениталните усекатяване. Комисията също така разработва документи за е, юристи и всички експерти, които работят по този проблем. Нека да кажа няколко думи за раз, размера и измеренията на нашата работа. Целта е да бъдат защитени правата на всички жени, включително и правото да не страдат и да не са жертви на традиционни практики. За, за да има равноправие между половете, ще продължиме диалога с нашите партньори за защита правата на жените и здравето на жените. На второ място също така ние подкрепяме и приветстваме лобирането в всички страни за развитие на политики в за защита на жените. Също така подкрепяме всички от тези инициативи, които имат за цел по-добра информираност на цялото общество по тези влияния. Веднъж годишно се се организира обучение в службата за външна дейност на Европейският съюз с, с помощта на Европейската комисия и Европейския парламент в, в, в Брюксел, но също така в делегациите на държавите, на, в различните държави членки и в държавите членки. Също така пред, предвиждаме да се направи оценка на, прогре... на напредъка в тази област. Сега преминаваме към изказванията, в които има предимно депутатки. Госпожа Людри, Благодаря, госпожа председател. Да, относно този международен ден за нулева толерантност към гениталните усъкътявания на жените, ние наистина искаме да има а, пълна нетолерантност. Трябва този скандал да престане навсякъде по света. Всяка година близо 3 милиона жени, момичета, дори деца които страдат от тези мъчения, от тези осъкътяване на гениталиите в името на социални традиции и по религиозни причини или културни причини. И дори на територията на Европейския съюз около 500 000 жени и момичета също а, са пострадали от тези неприемливи и неприемливи практики. Така че а, НП поздравява ангажимента на Европейската комисия, плана за действие, който беше представен през ноември 2013 от Европейската комисия, но съжаляваме все пак, че този план за действие който ми изглежда много амбициозен, не съдържа е, ясен график за изпълнение, който ще, ще ни позволи да преценим е, какво вече е предприето и какво ще се прави за бъдеще. И няма също обявяване и на конкретни ефикасни мерки, за да подсилим борбата с е, тези осъкътявания на гениталиите на жените. Радвам се, че госпожа комисаря говори много конкретни неща, също направи конкретни ангажименти за бъдеще. Отбелязваме си това. Та вашите изказване наистина върви в същата насока като нашите цели, а именно да напреднем и да имаме възможност да имаме пътна карта, с конкретни ангажименти, но нека да не чакаме сега още една година, за да се върнем пак на тази тема. Искаме конкретни е, ангажименти и ще наблюдаваме. Благодаря. А сега госпожа Рен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа комисар за изказването на тези действия, бъдещи мерки, които се предприемат. Радваме се на този списък, много пълен списък. Той засяга както здравето, така и защитата на младите момичета, на жените, а също и а, отношението към търсещите обежище или пък а, а, насърчаването на борбата с а, тези усъкътявания. Споделям казаното от колегата, нямаме никакъв конкретен график, обявен от комисията. И сега говорите тук за този списък, но да, какъв е графика му? Какви са целите, които преследвате? Казахте, че е много трудно да се съберат данни как ще се протича с това събиране на данни. Днес е много трудно да се докаже, че държавите членки са поставили конкретни мерки, за да стартират процеса. Как ще измервате ефективността? Казвате, че ще има международна защита спрямо тези момичета, които не трябва да са заплашени от експулсиране към държава, където се прилага такова усъкътяване а, как можете да гарантирате, че примерно в някоя държава не се практикува или в няко... а, това осъкътяване? А, или пък а, в някой регион. Примерно казвате ни, а, да, не ги виждаме в този район. Ами, вижте, когато идвате от един регион, примерно от север и трябва да отидете в юг, не е толкова лесно. И знаете, е, нямаме конкретни данни за това какво се прави от държавите членки в борбата с тези практики. Искам да знам какво предлагате сега в прилагането на практика на този списък с добри намерения. Благодаря. А сега госпожа Фонща. Благодаря, госпожо председател. Този проблем не е европейски проблем. Имаме усещането, че това е по-скоро проблем в Африка. Поне някои така биха си казали. Но, за съжаление, това ни засяга. И нас. Понякога това е религиозна практика също. Считаме, че тези, които искат да упражняват тази практика, не може да, да бъде приемано тук. Не може да се осъкътява никой, нито мъж, нито жена, нито дете. Това е. И затова жените и момичетата в Африка имат нужда от помощ. Милиони жени са засегнати от това съкачаване. Близо 2 милиона на година. И голяма част от помощите а, се отпускат на този етап до, от църквите, католическата, евангелистката и така нататък. Много често тук в парламента християните едва ли не са считани за втора класа граждане. Обвиняват ни в а, а, е, фанатици, едва ли не, ако ходим на църква в неделя, едва ли не сме талибани. А, мисля, че точно а, оттам трябва да тръгне работата и да помогнем и на хората в Африка. Благодаря. Много се зарадвах на това, което каза Комисията за изпълнението на плана за действие за борба срещу това ужасяващо престъпление срещу жените и момичетата. Всички цитираме прогнозните цифри за жертвите, но не можем да кажем точно колко момичета са изложени на тази опасност, нямаме надежни данни. Това, което можем да кажем е, че момичета от изолирани части на, от изолирани общности на нашите общества са изложени на най-сериозен риск. Как да се преборим с явлението, ако не познаваме неговите мащаби? Комисията в свое съобщение поема ангажимент да осигури обучение за съответни професионалисти. Това е хубаво. В Обединеното кралство единствения случай за наказателно преследване срещу доктор говори за това, че знанията срещу основни, ключовите професионалисти е ниско. Той казва, че никога не е бил обучаван по а, женско, обрязването на женските полови органи, нито в университета, нито след това. Ние трябва да осигурим обучение за е, учители, полицаи и лекари, за да могат да разпознаят е, тревожните симптоми. Обучението отнема само няколко дни, но то може е, да попречи да бъдат усъкатени уязвими момичета. Разяснението сред професионалистите е чудесно начало, но това не е достатъчно да сложи край на тази брутална практика трябва да работим заедно с общностите е, и да говорим по този въпрос, да е, помогнем на жените, които отказват да разрешат е, дъщерите им да бъдат обрязани и да осигурим обучение на специалисти, които да разпознаят тревожните симптоми. Госпожа Борг. Благодаря. Гениталните усъкътяване на жени са една страшна форма на насилие спрямо жените. Патриархално насилие, упражнявано срещу жени и млади момичета, но винаги жените са жертви на подобни а, действия. Насилието срещу жените и младите момичета е явно част от тази традиция, но аз се е, смятам, че трябва при всички случаи да вземем всички мерки за борба с а, всички форми на насилие срещу жените и а, е, младите момичета и това да бъде част от всички политики на Европейския съюз. Жените и младите момичета трябва да бъдат защитени от насилие, както в Европейския съюз, така и извън него това системно насилие срещу жените е част от културата, да, но нека не забравяме, че имало е време, в което са били изгаряни вещици. И това насилие е, е като че ли някакво ежедневие, някакво е, така обикновено, обичайно обичайна практика, но това е нарушаване на човешките права и трябва да се направи всичко за борба с него, господин Себастиан. Благодаря, госпожо председател, благодаря и на госпожа комисарин. Поздравявам докладчика. Много важен въпрос. Аз съм тук мълценство, но все пак искам да изкажа солидарността си. Това не е проблем, който засяга само жените, а цялото общество. Има голяма разлика между речта на комисията и действията. Хубаво комюнике имаме от 2013 ноември, но какво беше направено след това? Къде е този график? Осъкътяването на женските гениталии трябва да бъде наказано като престъпление. Това е престъпление. И трябва е, да се е, призоват държавите, които не спазват този принцип на справедливост, е, да го правят. И съответно трябва да се наказват тези, които водят деца в други и трети държави, за да ги усъкатяват това осъкътяване е акт на насилие срещу жените и трябва да действаме, за да спрем това насилие. Трябва да имаме ясни разпоредби. Не става въпрос само за юридически проблем. Има също и казуси, които са разгледани от съдилищата, но има милиони жертви, а, милиони жени дори не знаят, че престъпление. Приемат го като даденост, като нещо нормално. И е, за това ни трябва да подсилим автономията на жените, те да сами да се откажат от това насилие, трябва да ги обучим и да сложим, да изградим такива програми за информираност. Това са ключовете на унищожаване, за унищожаване на тази практика. В Европа трябва да а, има ясна политика в това отношение и един холистически под, подход. Благодаря. Сега госпожа Борс. Благодаря, госпожо председател. Десетки хиляди са случаите на а, усъкътяване на женските пол, полови органи в Европа, но нито един случай на наказателно преследване. Причината е провалената политика за културно многообразие. В Обединеното кралство избраните представители не обръщат внимание на тази практика, за да не ги нарекат расисти и да не обидят местните общности. Липсата на интеграция на тези а, общности е една политическа класа, която е твърде страхлива за да каже нещо е, доведе до продължаването на практика. Това са хората, които навредиха на тези момичета е, и жени. Тази е, грозна практика трябва да бъде прекратена. Политиците и правосъдието трябва да имат кораж да предприемат нищо. Защитата на децата трябва да има предимство пред ревностната политическа коректност. Има въпрос с синя карта към вас. Приемате ли един въпрос? Съгласна съм с депутатката от ЮКИП, че трябва да се положат повече усилия, в това число и в Европа. Но защо отказа ЮКИП да гласува за парламентарната резолюция от декември 2013 година, която осъжда обрязването на женските полови органи. Мисля, че ЮКИП трябва да загърби идеологията си и, поняк... и да разбере, че понякога съвместната работа дава по-добри резултати. Всъщност аз не бях тук, когато това е станало, но либерал-демократите носят огромна вина заради провалената им политика за политическа коректност. А, това, което се случва е позор. Госпожа Майер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Нека да си представиме едно момиче на 15 години, която поради културни причини, да речеме, бива обрязана. Това е посегателство към а, целостта на личността и нейните права. Над 500 хиляди са жертвите в Европа и макар и да има законодателство в моята страна, което да се бори с тези престъпления. Повече от 28 000 жени, които са с сомалийски или малийски происход в моята страна, са жертви на подобни практики. Така че трябва да предприемеме нещо, мерки, мерки в областта на миграционната политика, защото ако продължаваме така, утре ще станем жертви и на исламизацията. Госпожа Естара Сферагут Благодаря, госпожо председател. Ние осъждаме а, тези практики. Това е а, потрясаващо. На всеки 6 минути едно момиче е а, а, усъкътено по този начин не става въпрос само за традиция, за религия, за култура или за чест. Това е насилие, това е престъпление. Мартин Лутер Кинг казваше, че винаги е подходящ момент да се действа. Активистката Ларис Тивили реши да наруши мълчанието и да разкаже какво и се е случило. Как е била осъкатена на възраст 3 години от един член на семейството й. И тя се превърна в говорител по тази тема. А, ако това не се е случило тогава, то в първата брачна нощ също има такова усъкътяване. Ако това не се случи и тогава, жената е, е изгонена от селото. И много често след тези усъкътявания жените страдат от физически и психически заболявания през целия си живот. В Сомалия се казва, че това, което ни засяга, засяга и другите. Именно за това и ние искаме повече а, воля от а, комисията. И ние искаме превенция, искаме санкции, искаме а, информационни кампании, най-вече това да се заличи световен план. Госпожа Уорд, за една минута. аз бях разтърсена от кампанията на организация, която работи за да помогне на общности, стегнати от практиката. Техните дейности показват, че когато се полагат усилия, има резултати. Ние трябва да продължим да разговаряме с гражданското общество, за да се доближим към следващата стойност, която е нулева толерантност. За да стане това, можем да помогнем на засегнатите общности да станат свидетели на, та, на на това явление. Да чуят а, разтърсващите истории на жертвите на тази практика. А, да да се чуят какво имат да кажат здравните професионалисти и юристите, да покажем, че това е въпрос, по който трябва да се работи у дома и в чужбина. Нулевата толерантност трябва да върви ръка за ръка с открита дискусия, да променим езика за да а, могат жертвите свободно да се изразяват. Госпожа Житнанска е следващата. Благодаря, госпожо председател. Преди няколко години четах една книга, която много ме шокира. До този момент не бях чувала за тези практики, за генитално усъкътяване на жени и млади момичета. Тези обаче практики продължават да бъдат нещо обичайно в някои общности и жени и млади момичета продължават да бъдат жертва на тези ужасни е, практики, като се е, изтъкват някакви медицински причини. А всъщност има голяма загуба на кръв по време на тази практика и опасност от възпаление. Така че ние трябва да се пребориме с тези практики и да вземеме всички мерки тя да бъде забранена, включително и в африканските държави, като ам, Кот Дивуар същевременно трябва да търсим отговорност и от родителите, които подлагат своите деца на подобни практики. Давам думата на следващия оратор. Госпожа Бечера, благодаря. Госпожо председател, гениталните усъкътявания са брутална, жестока практика и нарушаване на човешките права. Не можем да го толерираме традиционната култура на някой от районите, това не е достатъчен аргумент. Това е вид а, тероризъм. Трансформират се жените, женските тела в оръжие за войната. И трябва да имаме ясен план за действие, с ясен бюджет, с ясен график и да поискаме подписването на Истанбулската конвенция от всички останали държави. Така както казаха и другите, е, когато една жена е осъкатена така, все едно, че осъкатяват някоя жена от моето семейство. Е, cierto, и ще estamos de благодаря, госпожо председател. Всички сме съгласни, че половото усъкътяване е една от най-бруталните практики, е жестоко нарушение на правата на жените и момичетата. Заедно с това трябва да кажем, че това е крайна форма на патриархално господство върху телата на жените. Ето защо трябва да признаем повото усъкътяване като форма на дискриминация. Ние трябва да се съобразим и с препоръките на Върховния комисар на ООН по въпросите на беженците. Няма да бъде лесно, тъй като има страни като Испания, които, в които има сериозна децентрализация. Това е въпрос, който притеснява всички, които вярват в правосъдието и справедливостта за всички. Не може да има извинения. Благодаря, господин Корал. Благодаря, госпожо председател колеги и колежки, тъй като има голям брой жени. Нека да тръгнем от цифрите за тази това варварство. Действително е варварство. Всяка година 8 около 500 хиляди жени са подложени на тази практика в Европа. Много жени умират. Говорим за, физически, е, за физическо посегателство, което води и е, до психологическа травма. Е, жена, на която е отнета сексуалността и е отнета душата. Очевидно, ние трябва да предприемем превентивни действия, определено, но трябва да работим и за онези, които искат беженски статут и бягат от бруталността в своите страни. Благодаря, госпожо председател. Как да не се съгласим, че трябва да има нулева толерантност срещу за е, усъкътяването на жените? Тези ужаси тези ужасни практики засягат 175 милиона жени в света, от които 500 хиляди в Европа. Европейския съюз потиква към иммиграция, като същевременно обаче не е взел никакви мерки за е, подобни, за е, разпространение на подобни практики в нашите страни. Вие говорите за мерки, но това означава, че всъщност по, по, по, по този начин ще е, е, насърчаваме изпълнението на тези практики в е, държавите по происход. Ние. Е, Разполагаме обаче с необходимите инструменти в отделните страни и мисля, че общо европейски е, практики и законодателства не са полезни. И Ня... Благодаря, госпожо председател. Няма културни, традиционни, е, религиозни извинения за това осъкътяване трябва да сложим край на това престъпление. Затова искам да спра на пет основни елемента. Първо, комуникето на комисията от ноември 2013. Всички сме съгласни. Има спешна нужда. Имаме нужда също така и от график за действията, които сте описали. Второ, Настоявам на ключовата роля, която трябва да играе Европейския институт за равенството между половете, за да помогне на държавите членки да изградят специфични критерии за тези усъкътявания. Трето, външната политика, свързана с усъкътяването и с борбата с усъкътяването. При казвам, призовавам за повече сътрудничество, повече ко- координация между вас, госпожо комисара, между а, отговорника за външната политика и а, отговорника в ООН. Имаме нужда да имаме холистичен подход. Четвърто, смятам, че е важно да имаме разсъждение относно а, а, взимането предвид на тези съкътявания при а, миграционната политика, както при търсещите обежище. И второ, трябва да обърнем внимание на жените и момичетата от а, иммиграционните общности в Европа, които рискуват да бъдат върнати в държавите а, на родителите им, за да бъдат усъкътени там. Това е нарушение на човешките права. Имаме нужда от информационни кампании и също да следим да не заменим едно зло с друго. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Родригес, една минута. Бригадсния президент. Еки... Благодаря, госпожо председател. Няма оправдание е, за половото усъкътяване на жените. Говори се за култура, традиция и религия, но това си е престъпление. Младите жени биват усъкътявани и в Европа. 500 хиляди случая. 200 хиляди са е, изложени на опасност. В, на територията на Европа жените са изложени на опасност да бъдат изведени извън страната и да бъдат подложени на тази практика. Това са средновековни практики. Половото усъкътяване на жените е тъкмо това. Нашата Европа си остава варварска, тъй като е безразлична към тази практика. Госпожо комисар, можете ли да потвърдите цифрите? Тези 500 хиляди малко ли са? Всички сме възмутени, но потвърдени ли са тези цифри? жените продължават да се обрязват с ръждиви ножове и Европа трябва да предприеме конкретни мерки. Госпожа Вишневска. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, слушам много внимателно този дебат и съм много и съм възмутена. За девети път отбелязахме Международния ден на нулева, нулева толерантност за усъкътяването на жени. Но какви са фактите, реалните факти? 140 милиона жени са жертви на тези практики, т.е. 6000 жени всеки ден биват усъкътявани в света. 500 хиляди жени в Европейския съюз са жертви на е, обрязване. Е, подобни садистични практики нямат място в 21 век и слушах вашето изказване е, с внимателно, но никакви конкретни мерки не се съдържат в е, него. Защото ако днес никой не иска, никой не ратува за правата на жените, за, тя, за тяхното здраве, нищо няма да се промени. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги, госпожо комисар. Темата не е християнския характер на Европа. Темата не е чисто и просто а, да се преборим с една драма от расистска гледна точка. Проблемът е да помогнем на жените да се самоопределят, да важното е да се осигури не забраната срещу посегателство върху женското тяло. Ние не можем да чакаме повече и Европейския съюз не може да се бави повече липсват статистични данни, но това не е повод да затваряме очи. Те. Мисля, че днес председателката прекъсва ораторката. Госпожа Кораца Биот. Благодаря преди една година пак бях тук и говорих точно по този въпрос. След една година тази практика отново засяга милиони жени в света и в Европа. Говорим за злопотреба с децата. За... Това е престъпление и трябва наистина да се отнасяме като към такова. Трябва да наказваме тези а, виновни родители, както и тези, които съществяват практиката, за да е, а, е, заличим тази практика в Европа, трябва да заличим безнаказаността. Имаме нужда от помощта на службата за външни действия, за да даде повече информация, образование в това отношение, е, за правата на децата и също и медицинският риск е, за тази жестока практика, която води до психически и е, физически увреждания на жените трябва да се изправим срещу една а, традиция. Сенегал, например, има едно НПО, а, което дава на местните жени нужната информация, така че те самите да образоват общността си. Затова ние трябва да зачитаме религиозните традиции и културните такива, но не можем да приемем едно такова насилие срещу децата да бъде оправдано с културни или религиозни традиции. Така че комисията, имате хубави препоръки, но ги превърнете в действие. Благодаря. Господин Нилсен, една минута. Так. Благодаря, госпожо председател. Гениталните усъкътявания на жени са традиция, от колешна традиция, която трябва да бъде прекратена. Трябва да има нулева толерантност прямо такива практики. Е, хиляди, милиони жени са жертви на това явление и на табу на своите общности. Не става дума само за един проблем, свързан с физиката на жената, а и това явление има и психологически последици. За това а, трябва в нашата външна политика да включиме мерки, които да а, помогнат за защитата на жените. Малко, Марко Валстрюм в Швеция въведе подобна политика, каквато трябва да въведем навсякъде. Благодаря, госпожо председател. Всички сме съгласни, че гениталното съкътяване на жени е варварски начин за контролиране на тялото на жената. Въпросът е какво можем да направим ние в Европа. Поред мен е много хубаво, че между нас е, има консенсус за това, че трябва да се направи нещо. Крайно е да го направим. Е, случаите на наказателно преследване са, тълко много, са твърде малко. Трябва да обменяме практика, трябва да има е, наказателни преследвания с присъди. Катрин Биердър говори за Обединеното кралство и последните опити за наказателно преследване. Всъщност първият такъв опит, независимо от това, че са отпуснати 1,4 милиона евро. Доктор беше оправдан, защото не е, не е, е знаел. Крайно време е да започнем активна кампания. Осъкътяванията на гениталите на жените е, са всъщност едно от най-тежките форми на насилие срещу тях, както и срещу децата. А, това води до много тежки сексуални, физически и психически травми. Това е един от най-бруталните форми на насилие срещу жените. А, то взима своите жертви по невидим начин. И борбата не може да се. Борбата срещу него не трябва да се раздели също от борбата с, а, за сексуалните и репродуктивни права на жените. И това до някъде се дължи а, и на небрежието от страна на Европейския съюз, защото това се случва и тук, на европейска територия. Мадам Матера. Госпожа Матера, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. През 2006 година парламентът за първи път повдигна а, този въпрос. Всъщност е ясно, че това явление има корени в, култу, в култура и традиции. Но много от жените са принудени да бъдат подложени на а, подобна практика. Те живеят в Европа. През ноември 2013 година институцията, която представлявате, предприе серия от дейности, насочени срещу това явление, което е варварство, но липсата на а, точна дефиниция на вашите правомощия затруднява задачата ви. Ето защо трябва да се положат усилия държавите членки да бъдат подпомогнати при разработването на забрана на тази практика и това да бъде придружено с подпомагане на жертвите. Трябва да работим с професионалистите, които имат отношение към този сектор. Ние отбелязахме Международния ден срещу гениталното усъкътяване на жени през февруари. Ако действително искаме да спомогнем за изкореняване на това явление, е време разсъжденията и думите да бъдат заменени от деца. Господин Мартин, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Установявам, че мъжете сме малобройни. Да, и това е наистина жалко. В крайна сметка, нека да е, обърнем гръб на предразсъдъците, защото е, нарушаването на правата касае и мъже, и жени. Какво означава усъкътяването на жените? Това означава, че жените са усъкътявани, ранени, понякога това свършват със смъртни случаи. Тук става дума за едни традиции. Но, както правилно беше казано, този проблем не касае само Африка, но също така и Европа. Трябва да се промени менталитета, трябва да е, насърчиме страните да се присъединят към конвенцията от Истанбул. Трябва да имаме политика на обежище, която да взема предвид и това явление. Защото тези жени не са само жертви, те са и буркини, както каза доктор Мугае. И ние трябва да се бориме заедно с тях. Госпожа Хименес. Е, una Благодаря. Една картина струва повече от хиляда думи. И аз оставам с отворена уста пред тази снимка, а, където виждаме една жена с един нож, която ще осъществи такова а, обрязване. Възмутени сме от това как мъжете гледат е, тези жени, които едва вървят след като са били осъкатени така. Много мъже, много бащи, съпрузи подкрепят това осъкатяване. Едно а, момиче разказва, баща ми а, ме водеше на един празник. А, бях снадана, че братята ми не дойдоха. А, през 93-та година става това. А, в Испания има санитарен протокол, според който бащите се ангажират да не усъкътяват децата си. В Европейския съюз трябва да имаме един юридически инструмент, който да бъде съпъстван и от съответния бюджет, за да се предотвратят подобни усъкътявания. Трябва да действаме, за да спрем този нож, който съкатява тялото и душата на момичетата. Сега госпожа Блинкеви, чуйте. Благодаря, госпожо председател. Гениталното съкъсяване на жени и момичета има дълбоки традиции в много част, в някои части на света но това е най-жестокия израз на неравенството между половете. То е нарушение на правото на жените за здраве и да не бъдат измъчвани. Днес 500 хиляди жени в Европа са били подложени на това осъкътяване. ние трябва да водим разяснителна кампания за тази форма на насилие срещу жените. За тази цел Европейския съюз трябва да осигури спазване на законите и наказателно преследване срещу извършителите. Очакваме конкретни действия от комисията. Господин Стиер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Гениталното съкътяване на жените засяга милиони жени по света и както чухме тук, 500 хиляди са жертвите в Европейския съюз. Много често причините за тези практики са културни, но културата ни, ни може да бъде изтъквана за е, усъкътяване на хора, защото гениталното усъкътяване на жените е посегателство на тяхното достойство. Това е изтезание и същевременно е, е потъпкване на правата, на основните права и на правото на живот на жените. Затова трябва да ги защитиме с всички средства и да се бориме с тези е, традиционни практики, които са недопустими. В Африка, Азия и е, други и на друго място страни получават средства за развитие, но тези средства за развитие трябва да бъдат използвани за а, а, устояване на човешките права. Така че аз призовавам комисар Юрова да работи с комисар Мимица по този проблем. Госпожи, госпожа благодаря, госпожо председател. Преди няколко дни Световната здравна организация излезе със съобщение за тази барбар, варварска практика. Децата, които са подложени на тази практика, са няколко милиони в страни като Сомалия, Еритрея, Египет. 90% от жените са подложени на тази практика. Жертв, има жертва и в Европа. В Италия 40 000 на жени са били предложени на тази практика. Ние трябва да се борим за строги закони, които да забраняват тази практика, да предвиждат санкции и да помагаме на жертвите. Имаме нужда от целенасочена информационна кампания, за да се преборим с хващането, че тази практика има, осно, има корени в традициите и културата. Благодаря госпожа Регнер за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Госпожо комисар, извинявайте. Е, чухте е, същото послание, без значение от коя политическа група идваме. Всички искаме да кажем, че тези усъкътявания са нарушения спрямо човешкото достоинство. Това е престъпление и това е нашето заключение. Всички сме съгласни. Европейският съюз трябва в този контекст не просто да се задоволи с дискусии, а да действа с информационни кампании и също особено важно е да действа активно, за да включи тези усъкътявания като причина, аргумент за даване на обежище. И всички мисля сме съгласни с това. Благодаря. А сега а, процедурата по привличане на вниманието госпожа Петля. Благодаря, госпожо председател. Гениталните усъкътявания на жени много често се практикуват на млади момичета и имат много тежки последици, било то физически, физиологически. Често свършват със смъртни случаи или ранни забременявания, така че това е нехуманно отношение към жените. Това е посегателство на достойството на жените и младите момичета в целия свят, свят и нарушаване на правата на жените и децата. Практи... Мерките, които са взети в Европа, не предпазват много често младите момичета и в Европа, тъй като тези практики често се извършват в страните по происход. И трябва родителите да бъдат наказвани за предприемане на подобни действия. Искам да поздравя на комисията за обявения план за действие. Невероятно е, че през 21 век все още говорим за тази тема. Нека да се запитаме как сме стигнали до тук. Как е възможно варварска практика да се извършва в Европа? В моята страна има няколко десетки случаи на полово съкътяване на жени. В останалата част на Европа говорим за няколко стотин хиляди. Международните европейските институции трябва да предприемат действия. Най-добрият начин е чрез разясняване. Тази кампания трябва да бъде насочена към общностите, сред които опасността е най-голяма. Комисията предлага засилена роля на конвенцията, на Истанбулската конвенция. Благодаря, господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. Докладът от Европейски институт за равенството на половете заключава, че усъкътяванията на гениталите на жените, това варварство е всъщност един световен феномен, световно явление. Жертви или потенциални жертви има и в Обединеното кралство, и в Германия, и в Франция. Тези е, генитални съкътявания всъщност са нарушаване на човешките права. И трябва, следователно, да се борим с е, тези усъкътявания и трябва а, това да бъде а, е, валиден аргумент за търсене на обежище. трябва да можем да защитим а, младите момичета а, и да накажем а, извършителите. Госпожа Ботманс. Благодаря, госпожо председател. Скъпи приятели, ние водиме една битка всички заедно. Тази вечер говориме за неща, които са много страшни и съжалявам, че сме е, твърде сме твърде е, малобройни тук е, в е, залата. 30 души за да говориме за съдбата на милиони жени по света. Много малко са и мъжете в е, нашата зала, защото мисля, че и жените имат право на сексуален живот и а, ние трябва да се бориме. Борбата ще бъде дълга и тежка, но и трябва да убедиме мъжете да се борят заедно с нас срещу това явление. Много трябва още да бъде направено, за да бъде е, прекратено това, тази практика. Е Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Е, половото усъкътяване на жени не може да не бъде осъдено. Аз уважавам религиозните традиции, но това не е практика, която е оправдана от която и да било религия. Многократно сме обсъждали тази тема, обсъждали сме конференции, семинари, но факта, че водим този дебат тази вечер, е, говори, че не сме стигнали много далеч с е, е, дебата. Ние трябва да предприемем всички възможни мерки, но не смятам, че трябва да използвам това като претекст за бързото приемане на Истанбулската конвенция. Държавите членки имат прерогатив тук и комисията няма право да се намесва. Благодаря. като човек и като доктор искам да се въведат спешни и ефективни мерки за борба с тази ужасна практика, особено наказателна подсъдимост а, тези, които я осъществяват. Много от жертвите, близо половин милион, живеят в Европейския съюз и само, един 40, само 41 случая са били докладвани. Това е потрясаващо. Не можем да се борим също с проблем, който не познаваме. Трябва да разследваме, да видим всички аспекти на тази практика и да образоваме специалисти. Трябва да защитаваме тези, които директно са заплашени от тази практика. Няма никакви конкретни графици в казаното от комисията, само един списък с добри пожелания. Госпожа Томасич, благодаря ви. Аз подкрепям а, приемането на строга юридическа рамка за прекратяване на тези практики на територията на Европейския съюз, тъй като законодателство може би има, но въпросът е то да се прилага. Много държави от държавите е, членки не успяха да прекратат практикуването на това явление на техната територия. Така че мисля, че трябва да има едно по-задълбочено интегриране на тези общности в европейското общество, тъй като изолирането им понякога ги връща към традициите на страните на происход. Така че вместо многокултурност трябва да, стре, да се стремиме към общи европейски ценности. Благодаря, госпожо председател. Ние имаме нужда от интердисциплинарен подход. Имаме нужда от целенасочено обучение на здравните професионалисти. Тази варварска практика черпи основания от предразсъдъци ние, всички ние, които вярваме в неприкосновените права, е, искат координирани дейности, които да очертават е, рисковете и да помагаме на, на жертвите. Имаме нужда от подпомагане на жертвите, защото за щастие усъкътяването е обратимо и имаме европейска, нужда от европейска подкрепа за действие. Имаме нужда от подкрепата на всички а, комисари. Благодаря. По а, нека да не забравяме, че тези практики са много тревожни. А, и, цифрите са големи и в Европейския съюз, и, и извън. А, но нямаме конкретни данни, имаме, а имаме нужда от тях да, да си изградим стратегия. Много често тези а, жертви не споделят, не, не декларират а, а, извършеното. Децата се превръщат в жертви и се срамуват. Имаме нужда от конкретни правила, от информационни кампании. Трябва да ускорим а, информираността, осъзнаването на проблема в Европа и също трябва да наблегнем на превенцията. Благодаря. А сега госпожа Ханибал. Благодаря, госпожо председател. Аз е, говоря като човек, който представлява град, в който има общности, е, при които се извършва генитално усъкътяване. Практиката е варварска и е, отвратителна. Съгласна съм с всичко това, което беше казано до сега в Великобритания не е имало успешни случаи на наказателно преследване. Във Франция успех са малко повече. Онова, което трябва да направим е да потикнем самите общности да разберат, че тази практика е погрешна и да и да предразположим млади жени е, да разкажат своята история. Ето защо нека да се окаже подкрепа за тези общности. С това дебатът е, приключи. Е, госпожа Юрова има думата. Благодаря, дами и господа. И аз съм не по-малко ужасена и отвратена от това, че тази практика продължава да се извършва и че случаите са толкова много, не само извън Европа, но и в Европа. Аз видях цифрите а, наскоро. Преди това не бях наясно с това, че в тази варварска практика а, е пуснала толкова дълбоки корени в Европа. Обмислях онези възможности, с които разполагаме в европейските институции, държавите членки. Държавите членки имат законодателство, което им дава възможност да преследват наказателно тази практика, въпреки че самото престъпление може да не е записано в наказателния кодекс. Винаги може да се е, е, има престъпления, е, свързани с дългосрочно физическо увреждане. Удивена съм от това, че държавите членки използват малко законодателните възможности. Говорим за нулева толерантност към половото съкътяване на жени. Всъщност това е нещо, което се разбира от само себе си. И когато говорим за генитално усъкътяване на жени, често се натъквам на доводи в смисъл, ами това е традиция. То съществува от хиляди години и то не може да бъде изкоренено изведнъж. Винаги ще подкрепям културни традиции, които след трябва да бъдат подкрепени, но това не е възможно по отношение на традиция, която е в пълен разрез с ценностите на Европейския съюз. Ние имаме нужда да огледаме законите, в това число и законите за обежище, които задължава държавите членки при процедура за даване на беженски статут да обръщат конкретно внимание на уязвимите лица и особено жените и момичетата, които са изложени на опасност. А, така че разполагаме с инструментите, от които имаме нужда. Тук се казва, че комисията няма право да оказва натиск върху държавите членки. Да, сигурно, но имаме правото да насърчаваме държавите членки да не бавят допълнително изпълнението, законодателството и борбата срещу тази практика. Разбира се, е трудно да се пребориш с едно явление, ако не познаваш мащабите му. Що се отнася до мащабите, мога да цитирам статистически данни от някои държави членки. Проблемът е сериозен но за някои държави членки най-новите данни са от 2007 година, т.е. не винаги има нови данни. Така че аз не разбирам защо не всички държави членки се опитват точно да очертаят ситуацията. В други има само прогнозни данни. Да, действително не е лесно да се събират надежни данни. Така че ние трябва да си сътрудничим повече с агенцията и може би помните, че аз вече споменах за необходимостта от нова стратегия е, за равенство между мъжете и жените. Важен част е, в тази стратегия ще е борбата срещу насилието срещу жените и мечтата. Тук ще разработим план за действие и ще така ще предприемем много конкретни стъпки. Според мен плана за действие няма да бъде достатъчно надежден, ако нямаме данни. Започнахме работа по този въпрос. Това е, което искам да кажа за сега. Обедена съм, че ще се връщаме периодично към въпроса, защото той е много сериозен и аз ще бъда на ваше разположение не само на пленарните сесии, но и между тях и ще ви предоставям информация за действията. Разбирам, че настоявате за конкретни стъпки и действия. Благодаря.